е на колегата Стивенс по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад е доклада Бони. Отново по именно гласуване. Режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следващия ни доклад е на госпожа Химена Езбезарел. Отново по именно гласуване. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Още един доклад на госпожа Хименес Бесерел отново по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втори доклад от господин Бони. Отново по именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Новаков. Отново по именно гласуване. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Розиер. Режим на гласуване. Край на гласуването, ако всички сте гласували. Приема се. Благодаря, колеги. Сега ще дам думата на госпожа Розия съвсем накратко да кажа няколко думи след гласуването. Благодаря, госпожо председател. Аз искам първо да благодаря на всички колеги, които допринеска за приемането на този доклад, за изключително добрата работа и отличния климат. Е, е, съвсем ясно е, беше предложена стратегия за вътрешния пазар и едно законодателно решение. Благодаря, колеги. Сега гласуваме на доклада на госпожа Михайлова. Е, гласуваме изменение 8. Кой е за? Против? Въздърж... Отхвърля се. Изменение 9. За? Против? Отхвърля се. Изменение 10. За? Против? Отхвърля се. Изменение 11. За? Против? Отхвърля се. Изменение 3. За? против, отхвърля се. Изменение 1. А, по именно гласуване, режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Отхвърля се. А, извинявам се, колеги, ще трябва да питам и кой се възстановява. Изменение 2. А, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по именно за законодателната резолюция. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме сега към доклада на господин Гайер. По именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички за край на гласуването? Приема се. Преминаваме към доклада Рюбик. Едно гласуване. На гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следващия ни доклад е доклада на госпожа Вана. Отново е, е по именно гласуване само. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Следващия доклад на госпожа Теохарус. Е, гласуваме параграф 28 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Ще проверим режим на гласуване за втората част. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Сега гласуваме за цялата резолюция по именно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Благодаря, колеги. С това приключваме.